Okay, colleagues, can I bring the... Колеги, нека да започнем. Първо, нека да одобрим дневния ред. Господин Крамер има думата. Ами аз не съм удовлетворен от дневния ред. Променен е в последния момент последното заседание вие ни притиснахте. Искахте всичко да се гласува. Беше ясно и аз приех, че определени части, примерно политическите части, няма да са завършени. След това всичко бе махнато. Съветът оказва въздействие. Европейската комисия също оказва въздействие, за да приключим с техническата част. Така че огромен натиск се оказва върху нас да завършим всичко по време на мандата. Никой като политическа група не ни е питал дали можем да го направим, процедурата не е справедлива, координаторите се били съгласили, получих съобщение, всички политически групи има разнобойна становище, така че искам сега да се гласува, дали утре ще се гласува по техническата част. Благодаря. Добре, нека да ви обясня. Поисках, е, получих искане от една от големите политически групи, една от големите групи да бъде отложено Проверих с другите групи, т.е. питах ги, НП и либералите. Те казаха, добре, съгласни сме да има отлагане. След това информирах всички. Що се отнася до отлагането, знам, че искахте да се отложат всички досиета, не само някои. И за това се взе това решение. Господин Ел Кадрай има думата. А, да, благодаря, отлагането на моята тема. Да, в някои от другите групи имаше усещането, че е необходимо малко повече време да се от, да, даде за компромисите. Това е, се отнася за всички компромисни изменения. Знаем колко е деликатна тематиката, може би дори малко по-голяма, що се отнася до политическата част, но и за техническата част е важно това. Необходимо е време, за да видим какви са компромисите, които са подготвени. Те са близо до завършване, но трябва да имаме повече време. Миналата седмица бе направено едно предложение и като че и мнозинството подкрепя това предложение. Всички блокирахме евентуално подготовката си за евентуално гласуване. Не сме готови да гласуваме утре, що се отнася до железопътния пакет. Ако се гласува, то тогава ще гласуваме против предложенията за компромис и ще бъде жалко наистина, защото много работа бе хвърлена и от докладчиците, и от Крамер. И тогава всичко ще отиде е, безуспешно е, на никъде. Затова нека да си дадем още няколко седмици време, за може спокойно да си вършим работата и на 17 декември да можем да гласуваме всички. А, след това, в определен момент, както Комисия по транспорта, така и като Европейски парламент, трябва да излезем с решение, разбира се, да видим дали можем да изобщо да обсъждаме техническата част и да водим преговори по нея. Може би тази част може да бъде по-бързо договорена, хубаво, но така или иначе трябва да имаме позиция и по политическата, и по техническата част и според мен всичко трябва да се направи наведнъж с едно гласуване. Господин Кун, искате ли да кажете нещо или ще говорите от името на господин Гролш? Добре. Зелените искат да се гласува дневния ред. Добре, до тук сме стигнали. Обясних положението. Господин Алкадрауи поиска отлагане. Господин Гролш. Postpone, postpone Ако се отлага, се отлага всичко декември, ако положението е същото, ще ви кажа какво смята НП утре, но за момента НП бе за това пакета да остане такъв какъвто е. Може да си променим и мнението, разбира се, за декември, но по демократичен начин ще задам въпроса на всички колеги, за да видя каква е тяхната позиция. Благодаря. Надявам се до декември наистина да можем да гласуваме по всички доклади. за да дадем три седмици допълнителни. Вашия доклад и е доклада на господин Алкадрал и са проблемните. Господин Рике. А, е, да, благодаря. Лична бележка, ако ми позволите. Чух какво казаха колегите че това е пакет е, и нещата не могат да се разделят. Има технически стълб и политически стълб. Е, те са взаимно свързани. И не би било много разумно, имайки предвид законодателното предложение, е, да се гласува едната част, без да се гласува по другата. Трябва да видим и какви ще бъдат компромисите. Да, има там известен проблем. И може би е необходимо малко повече време. Наистина е жалко ще бъде жалко, ако разделим гласуването на отделни части и не мисля въобще, че това ще бъде положително, нито пък желателно. А, трябва да се разглежда като цяло пакета. Не може една част от пакета да носи последствията от другата. Всичко трябва да се гласува заедно, когато и да стане това. Добре, ако одобрявате дневния ред, нека да гласуваме железопътния пакет на 17 сутринта и след това доклада на господин Бак след обяда за правата на пътниците. Знам, че ще бъде много гласуване в един ден, но това е. Такъв е живота. Това е моето предложение. Добре. Господин Крамер. Бързо. Благодаря. Над 4000 са измененията. Ако бяхме разделили пакета, тук гласувахме наскоро, а, може би техническата част ще да бъде завършена, защото ти, Райнер, оказа въздействие да гласуваме сега. Мислих, че няма да можем да постигнем съгласие. Техническата и другата част са съвсем различни. Техническата част не е проблематична. Другата част от пакета е проблематична. Защо не съм включен? Няма само три политически групи в този парламент. Пет са политическите групи. И получавам от другите групи електронна поща и виждам, че те не са съгласни. И чак сега изведнъж чувам, че такова важно решение е взето. Ами ако не сме готови до 17, ти ами съвета, ако те приключат в този мандат само техническата част, а не другата част, което съвсем вероятно. Е, какво ще стане тогава? Не, не знам. Не може ли техническата част да направим сега, защото тя е много важна за бъдещето на железопътния сектор, а Другата част, знаем, че там ще има проблеми, не знам дали ще стигне въобще до гласуване, но така догматично да, да свързваме нещата, а, мисля, че е, турпилира собствената ни работа. Идват избори. Не съм съгласен с нищо, нито с процедурата, нито с съдържанието. Искам решение, защото на 17 декември не е ясно какво ще се случи, какво ще се гласува или изобщо ще се гласува ли. Знаем, че съветът оказва натиск по трети технически стълб трябва да вземат решение. Добре, следващия, който иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че още по дневния ред искам да говоря. Има още предложение по този дневен ред. Има няколко групи, които казаха, че искат да бъде променен дневния ред а, за днешния ден. Ние сме демократичен орган и аз подкрепям искането на колегата Крамер. Смятам, че трябва да се гласува по това изменение на дневния ред. Не може така един следобед да се съберат няколко групи и да се разберат нещо. Има предложение за дневен ред и аз искам поред да се гласува по тази течка и подкрепям искането на колегата Крамер. Господин Ван Дален, никога а, не сме казвали, че ако някой иска гласуване, няма да има гласуване. Няма такъв проблем. Гласуване ще има. Искам да обясня. Миналата седмица имаше искане от група да се изло, а, отложи гласуването на железопътния пакет. Целият пакет. Проведох консултации с а, социалистите, всъщност те поискаха, говорих с НП и с либералите, те бяха съгласни за такова отлагане. И тогава възникна проблем. И затова казах, ако трите най-големи групи искат отлагане, то тогава трябва да информираме и другите групи. И аз го направих. Квото и да направя, се не съм оцелил. Но ми се вижда налудничаво да се чака до последния момент, т.е. до днес, и да се отлагат нещата с хора, които може би идват е, отдалече, за да видят гласуването. И затова аз взех това решение. Така, решението е мое като председател, но първо господин Крамер поиска да не одобряваме дневния ред. Така че първото нещо, което трябва да направим е да гласуваме дали сте за или против дневния ред. Ако сте съгласни с отлагането, гласувате за дневния ред. Ако не сте съгласни с отлагането, т.е. мислите господин Крамер, гласувате против проекта за дневен ред, който е пред вас. Ясно ли е как да се гласува? Кой е за приемане на проекта на дневен ред, така както е пред вас? Моля, вдигнете ръка. Против It's 10 to 4. 10 на 4, така че е, за проекта от дневен, за дневен ред. благодаря ви. На 17 нещата ще продължават да са по същия начин. Това означава, че всичко ще бъде отложено. Ако на 17 не сме готови, какво правим? Само техническия стълб ли ще го приемем? Искам да знам. Моля ви се, кажете ми го. Искам да знам какво се случва. Вижте сега, Майкъл. Надявам се да можем на 17 да гласуваме по всички части, по всички стълбове. Ако не, тогава аз като председател ще искам да го разделим гласуването и онези, които са готови, ще ги гласуваме. Защото не можем да висим в нищото. Да, аз оказвах натиск да сме готови за днес. Да, е, да, така е. Прави го. Това не беше лично мое решение да отложа нещата. Чух и казаното от господин Гроз за НП и какво ще бъде тяхното мнение на 17. Аз не мога да гадая какво ще решат те. Говорих с трима координатори и те е, ще потвърдят, че казах, че на 17 ти задължително трябва да се гласува. Нещата са прости. На 17 се гласува. Добре, следващата точка одобряване на дневния ред. А, извинете, на протоколите. Всички са удовлетворени. Добре. Обявена на е позицията на съвет относно тахографите. Позицията на съвета бе обявена на пленарна зала на 21 ноември 2013 година. 63-то правило, втора алинея от процедурния правилник изисква позицията на съвета да бъде първа точка в дневния ред на съответната отговорна комисия веднага след тази дата. Предложението на госпожа Тикао за второ четене ще бъде обсъдено утре след обяд. И искам да ви припомня, че приятият текст от съвета отразява споразумението, което е постигнато между докладчиците, докладците в сянка и съвета. Искам да уведомя депутатите, че крайният срок за изменения ще бъде четвъртък, 28 ноември, 12 часа на обяд, за да може гласуването да се проведе на, в деня на гласуване, 17 декември и пленарна зала през януари. Това беше официално съобщение, трябваше да го направя. И така, следващата точка е размяна на мнение с координатора на Трансевропейска транспортна мрежа ТНТ Имаме пет такива днес след обяд. Извинявам се на координаторите, че ще се наложи да си тръгна. Заместник председателя а, ще ме замести. Има група посетители, която трябва да видя. И така, това са годишни доклади, които ни се изпращат от координаторите. Първи е Пат Кокс. Ти си първи, да. Приоритетен проект номер едно. Пат имаш думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Членове на комисията, радвам се, че имам шанса да съм с вас тук днес. Това е първият ми мандат като координатор. Започнах през 2010 та и ще продължа до края на декември. Занимавам се с приоритетен проект номер едно. В него става дума за коридора между Скандинавия. На 18 април 2011 ам, установихме, че достигаме точка, която а, не можем да се върнем беше извършена много работа по изкопаването на тунели и се свърши много работа, особено по частта между Австрия и Италия. Австрия е отделила повече от милиард и половина на проекта. Си се обещали. Отделно, а, 338 милиона ще бъдат осигурени а, за магистрали, които обаче все още не са получени. Принципният проблем обаче е ясен. А, парите ще бъдат налични. За да продължим с а, осигуряването на финансиране, трябва да имаме едно нещо предвид. Някои страни членки, включително Австрия и Италия, прилагат мерки за економическа дисциплина. И а, трябва да прибягва до обществени средства, които а, могат да са част от а, финансирането на проекта или могат и да не са. В нашия проект очакваме да се изградят тунели до Бренер, които а, стигат близо 200 км ще има достъп до, до тунела, както и а, допълнителни тунели. До момента 14% вече са изградени, 28 км са част от основния маршрут. Това се намира в Италия, в а, така наречения периадриатически район, който има изключително трудни геологически особености. За момента обаче нещата вървят добре, въпреки че отсечката не е изцяло завършена. Искам тук да благодаря за приноса на Австрия и Италия и властите, които направиха всичко възможно в този труден период. Както и на комисията, която е съблюдаваш от орган и която през юли реши да се ангажира с още две трети от проекта и да осигури близо 1 милиард средства за него. Другият а, момент, процедурен а, момент, това е ам, южния достъп. Там имаме съществен прогрес. Става дума за частта на юг от Бренер. Там вече минаваме от а, етап на подготовка към по-напреднал етап – перспективата за започване на строителството се очертава за 2016 година, което би било а, своевременно, за да се завърши тази южна точка на достъп. Колкото до северния достъп, миналата година през декември бяха изградени 34 км, които, а, бяха, а, които започнаха да функционират в Австрия. Това е изключително важен а, отсек остава да се изгради маршрута на юг от Мюнхен. Той е все още в много ранен етап. През юни миналата година имаше споразумение между министерствата на Германия и на Австрия Планира се а, строителната дейност, която трябва да започне. Радвам се да кажа, че Европейския съюз ще а, отдели 3,4 милиона, което е 50% като кофинансиране за този проект. Работата обаче те първа ще започне, така че всичко предстои. През декември ще се срещна с господин Хърман, който е новия министр на транспорта в Бавария. в някакъв момент, когато вече имаме правителство в Берлин, той ще се срещне и с нашия министр. Какви са придружаващите мерки? Там въпросът е какво правим, за да разработим политика, която да взима предвид данъците върху горивото и всички тези други аспекти, за да можем да развиваме инфраструктурата. Според мен политиката в областта на инженерството е изключително трудна област и а, там нещата се случват по-трудно, отколкото физическото строителство. Радвам се да докладвам, че на 25 септември тази година транспортният протокол на Алпийската конвенция влезе в сила. Това е инициатива, която координирах аз заедно с италианските власти, след като партията на господин Баси напусна правителството. Бяхме в Италия миналата година тази година ще мобилизираме ирландското председателство, за да а, продължат нещата да се случват. Какво означава това? Означава, че всички трябва да работим на базата на едни и същи принципи. Няма да кажа нищо повече, но ще ви кажа, че в а, политиката, малко е трудно да се координират всички, да работят всички на базата на едни и същи принципи. А сега нека да мина нататък, господин председател. Новия коридор ще има една съществена отсечка, която ще свързва Дания и Германия. Тя ще се свържи с тунела Бренер и ще се превърне в един от ключовите елементи от коридор Там ще трябва да а, имаме координатори, които да извършат проучвания. Работата ще започне до година. Като цяло бюджетът предвижда повече средства, отколкото преди 11,2 милиарда са предвидени за кохезионна дейност което е доста впечатляваща сума. Като имаме предвид амбицията обаче на нашите транспортни планове, тя е и доста малка сума, скромна сума, която се разпределя между много страни в продължение на много години. Така че развитието на допълнителни източници на финансиране извън Европейския съюз е наложително до голяма степен. Нека сега да кажа нещо по въпроса за политиките. И това е нещо, което казвам всяка година. Справяме се страхотно с геологическата, хидроложката и инженерната страна на нещата, с оптимизирането на плановете, с финансите и всичко останало. Но не можем да оставим а, комуникацията на заден план. Както казах миналата година, хората, които са измислили целият този план или вече не са с нас а, в политиката, или просто нямаме контакт с тях. А трябва да направим така, че такива стратегически проекти да а, поддържат комуникация с обществата. За да може хората да са в течение на проектите, а да не зависят от определени личности. Нека да приключа, господин председател, като благодаря на вас и на комисията за ангажимента, който демонстрирате към този проект и към моята работа. Искам да благодаря на Лео Хубърц от комисията за неговата помощ. И искам също така и да кажа на всички, които ще се кандидатират на следващите избори успех, на тези, които няма да се кандидатират също успех. Благодаря. Да оставил съм 25 минути за всеки от координаторите. А, има няколко записани. Ако някой друг иска да зададе въпроси, господин Канче, господин Арток. Отбелязвам ви, но ще ви помоля, уважаеми колеги, да не изнасяте реч, а да задавате въпроси. Госпожа Ландбекер. Благодаря ви искрено господин Кокс за така изчерпателния доклад. Особено се радвам, че вие наблягате на подходните пътища, което е много важно. Иначе основната част е почти готова, но нито в Италия, нито в Германия няма никакви белези за изграждане на така важната предружаваща инфраструктура. Това трябва да ни послужи като предупредителен знак. В противен случай, както каза колегата от Южен Терол, е, ще се окаже, че сме построили катедрала насред е, пустинните пясъци. Тоест, ако имаме една важна част завършена, но абсолютно откъсната от основната част на инфраструктурата, какво правим? И така, по този въпрос какво се случва след това? Искам а, да настоя а, да следим развитието на нещата много отблизо. А, съществува а, съвместна работна група между а, районите, говоря за Германия, Тоест не само гер, а, германските регионални министерства, но и федералното министерство а, участват, но има затруднения в а, отношенията, например, между Бавария и Южен Тирол. И тези а, противоречия трябва да се изчистят. А, подчертавам го, защото е много важно. Когато се изклю... а, обсъждат а, планове, тези а, органи трябва да участват. Що се отнася до италианската страна, а, Важно е Елтрен Италия да потвърди е, своите е, намерения, заявени по-рано. Да, казаха, че държат на защо, но аз не съм убедена. Искам малко по-подробно да се разгледа въпроса. А, също се запознах с, с отделните етапи на изграждане. Там има доста добри а, постижения но, що се отнася до италианската страна, все още много неща трябва да се свършат. Има неща, които още са на предпроектна фаза, а за довършването им е необходимо много време. И нещо важно. Вие говорихте за мерките по отношение на определени компании. И сега, какво ме притеснява мен? В момента в Италия Разбира се, всички искат да тръгне строежа към Верона, но има различни подходи и трябва да говорим също така за обслужващите е, шосета и за товарния транспорт. Имахме затруднения относно товарните влакове и възможността те да минават а, в, през а, изградените вече подлези. А, това, което говорим сега, е, включва ли товарните превози или само пътническите? Защото основно товарните превози е, са основния трафик в района. И така искам да попитам какво ще се направи. Ще има ли там товарни превози? Защото в Италия е, говорим а, за сега само за пътнически това включено ли е в Алпийската а, конвенция и а, има ли ЖП линии, които са предназначени за товарни превози? Благодаря много, госпожо Лихтенбергер. Мисля, че като вземете думата, не трябва да се увличате. Знам, че имате особен интерес към темата, но не може вашия въпрос да трае по-дълго от представенето на темата от координатора. Така че до две минути, ако обичате. Господин Крамер. Да, вие споменахте Германия. Разбира се, вече няколко десетилетия минаха макар че е, тогава бе взето решението за BBTAC. От тогава, между другото, има изключена конвенцията в Лугано, 19 милиона евро а, са вложени и трябва да видим сметките. А, да, наистина, защото те са за Германия, още много трябва да се е, свърши. Що се отнася до BBTAC, работата е вече е решена. Има също така доста мостове, което означава 20-30 години с темповете на финансиране, които работим сега. И по отделните отсечки от Мюнхен до а, базисния тунел Бренер. А, това са все а, неща, които трябва да се а, разглеждат цялост. И така бих казал, че говорим за 14 а, а, погранични пункта. А, Германия вече се е съгласила с изграждането им. Това е огромен проект. и има още много различни елементи, които изобщо не са споменати, като, например, различни кабелни железници, а е необходимо тези пропуски да се попълнят във връзката между Германия и Чешката република. И просто тук да се нахвърлят още няколко километра. Трябва още съвсем малко за да се доизградят необходимите връзки. По няколко километра на отсечка. Също така по маршрута за Рошток. Защо не го отчитаме? Сега всичко трябва да минава през Берлин ще трябва просто да се построят още няколко мяст, моста и да се ползват други маршрути, което ще подпомогне цялата, цялото направление към скандинавските страни. И всичко това трябва да се финансира до 2300 година през Рошто. Ако останалите към Дания, към скандинавските страни, всичко това трябва да се довърши. Просто това не е възможно. Един от източниците би могъл да бъде, да бъде въвеждане на конкретна такса за тази цел, която се плаща от, от тировете. Но няма да е достатъчно. Освен това, има и нарушение на европейското законодателство. Така че искам да подчертая и, че що се отнася до а, таксите за тировете, трябва още нещо да се направи. Това не е достатъчно, за да се осигури финансирането. Това трябва да се има предвид. Благодаря. Merci, monsieur Kramer. Monsieur благодаря, господин Канчан. Благодаря. Нещо различно ще кажа от това, което казаха преждоговорившите. Първо искам да благодаря на Пат Кокс. Извършила е наистина огромно количество работа. Браво! дали е пети, дали е първи коридор, не става дума за катедрала в пустинята, защото в крайна сметка, ако се окаже нещо такова накрая, цялата програма, която добрихме миналата седмица, ще се превърне в а, нещо немислимо. Даже няма да мога изобщо да разбера какво сме направили, ако, нещо, ако така се окажат нещата накрая. Мисля си, че от 30 коридора минахме на 9. Така че много работа беше свършена по упростяването, и според мен бе отлично свършена работата по упростяването. За два аспекта искам да говоря. Първо инвестиции, после планиране. Що се отнася до планирането на първо място, трябва да кажа, че посоката е правилна, трябва да се засилят, забързат а, онези процеси по решаване на териториалните спорове. А, в ЧЕФ многократно говори с нас за малкото средства, които имаме, но тези ресурси, ако отидат в загубени фондове като крент, едва ли ще можем да постигнем целите си. Ако започнем да говорим обаче за новаторско финансиране, альтернативно финансиране, ако започнем да говорим за облигации, които да се продават на финансовите пазари, то тогава вече започва да се мисли по друг начин и си мисля, че ако това стане, наистина ще направим огромни стъпки напред, път, напред, извинете, по плана си и към целите си. Един въпрос, защото наистина не че мога да говоря много, що се отнася за платформата за този коридор, която одобрихме. Какво е вашето становище? Господин Кокс. Смятате ли, че добре е направена или не? Смятате ли, че имате правомощията, възможността да тропнете по масата и да съберете на едно място всичко това, което днес среща огромни проблеми? Ние как да ви помогнем, как да координираме тази работа заедно с вас? Много ми се иска също така да можем да стигнем до териториални споразумения. Та, какво мислите по този въпрос? Euh, Благодаря. Сега, на последния, който се е записал, господин Хед. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Кокс, за интересното изложение. Имам един въпрос към вас. Разглеждайки документите, установих нещо, което ми се струва от изключителна важност. Има някои неща, които може би е възможно да се остават настрани, но на 15 януари 2013 година е осъществено информационно събитие с а, мрежата DB и а, с а, инфра. Искам да ми разкажете как е осъществено това събитие, как е преминало, какво са се договорили ОББ и Дойче бунт, и какви са крайните резултати за различните заинтересовани страни и по какъв начин резултата е бил съобщен на заинтересованите страни. Благодаря. Благодаря, господин Херцог. Сега искам да дам думата на координатора. Вече 15 минути просрочваме, така че всички ще ви помоля да спазвате определеното време по-дисциплинирано. Ще видим как ще продължим нататък. Господин Кокс, имате думата. Госпожа Лихтенбергер, аз а, мисля, че работим по приоритетен проект номер едно и по това е моя доклад. Определено това не е катедрала насред пясъците. Е, това е част от планирането на транспортните оси и така нататък. Но въпросът за тунелите и за Готард а, мисля, че когато говорим за големите проекти, трябва да разглеждаме Алпийския регион като цяло, а не коридор по коридор. Трябва да оптимизираме използването на новата инфраструктура, без значение дали се намира на територията на Европейския съюз или на Швейцария. Иначе ще се избират маршрути по други съображения, каквито, например, привличат например, по-низки цени на а, горивото и така нататък. Така че трябва да се прилагат съответните правила от Котани. Аз съм съгласен с вас, а, че е необходимо да се обърне реално внимание на, на, на връзките. И сега, а, на, господин Ертук. Въпросът за връзката от Мюнхен към Австрия и за информацията и така нататък. Вчера се проведе заседание, където се изложи предварителна информация. Толкова предварителна информация, че как да ви кажа, просто целта беше да се съберат хората, да се види, че а, сме открити и искаме да говорим с местното население и да видим какво мислят те. Но всъщност синхронизацията по отношение на пътищата още не е на лице, така че всичко това е доста приблизително, защото накрая научавате само дали то път ще мине край вас или някъде край друго населено място, дали ще бъде под земята или над земята по принцип е, е добре да се обсъждат въпроси с местно население, но на този етап в известен смисъл това е твърде а, ни хваща неподготвени. И за това смятаме необходимо да мислим за сериозна синхронизация и картиране на пътната мрежа. и тогава вече е, да се обърнем към сериозния въпрос за връзката и комуникацията с е, местното население. Имаше е, въпрос също така за ситуацията в Италия. Italianският то законодателство, което осигури финансиране в е, етап на финансови економии, определено задели пари е, за това. Второ, е, за целите на италианското законодателство, за да влязат тези пари в бюджета, трябва да се одобрят а, е, на, от Министерския съвет в комисията ЧИПЕ и след това а, от Сметната палата. Парите, за които аз го говорих, са преминали проверката стабилита второ комисията по бюджетни разходи, на трето място сметната палата. Тоест това е сериозно поет ангажимент. Друго нещо, което е направено там, а в други държави това още не е направено, е вече в Италия определен а, координатор на национално ниво, господин Фабрис. Аз а това наистина допринася е, за развитието на нещата. За човек, който познава цялата система, сметните палати и така нататък, и то много по-здълбочено, отколкото аз. Така че той наистина мобилизира административния и политически капацитет. Що се отнася до товарните превози? Нашият цел е именно да се справим с товарните потоци, защото ако погледнете, в този документ данните за коридор 5 ще видите, че почти всичко се превозва по ЖП връзки, е, свързани с морските магистрали. И имаме нужда от всичко това за да се осигури координация. Трябва да имаме и пристанища и железопътен а, превоз, за да се свържи това с магистралите на морето, а не само сухопътните а, магистрали. А, важна е Вер, Верона а, по Оста, изток, запад и север, юг. Верона е много важна. Аз разбира се следя всички направления ви, в квадранта Европа, вие сам сте посещили това място и знаете, това е огромен обект и има много важни моменти по отношение на северното направление, но аз вече забелязах, че има, що се отнася до действащите фирми, много различни традиции. Всички е, твърдят, че нямат, че работят и всеки ще бъде обслужен. Те предлагат това обслужване на всички, но само в определени часове. И казвам, че нещата са твърде е, либерални, не в смисъл, че няма регламента. Искам да кажа, че трябва да има отвореност и все още тук е, много има да се направи. Господин Крамър, що, по много от нещата, които вие казахте за, за 400-те е, моста, за модернизацията, за броя на подходните пътища, за входовите и изходите към тунелната мрежа. Да, Германия има огромен ангажимент, но това вие, което казвате чисто на, а, върху а, картата на Германията, е абсолютно а, а, сте прав. Аз бях на Лепцевския панер миналата година. Зададах този въпрос. А, министърът Рамсфалт ми отговори и потвърди, че основното потвър... а, предизвикателство пред Германия за едните години е под... поддръжката на съществуващите а, а, инфраструктурни обекти без а, някакъв нетен нов проект. Така че трудно ще върват преговорите. Ще изчакаме какво ще се включи в новата програма, какви ангажименти ще поеме Германия към нас, но що се отнася до това, което вие казахте за мостовете, но също така и с другата свързваща инфраструктура. Просто като видите цифрите като дял от БВП за поддръжка, които а, са в бюджета на Германия за сега, те са толкова огромни. Ако ги сравните с, с планирането, което беше направено преди една година, то вече е остаряло и трябва да се актуализира. Питахте за маршрута към Рошток и на юг от Мюнхен изхода. Това е дадено тук в картите, но конкретно трасирането трябва да се реши особено, що се отнася до мрежата на Deutsche Bahn Германия, германските ЖП линии. Някои от товарните превози ще бъдат отделени, ще минават по съществуващите линии и после отново ще се включат към новите висококапацитетни трасета. И аз знах този въпрос, отговора беше не се знае, още се обмисля. Зададен бе въпрос и за коридорите и дали са осъществими в а, вида, в който са приеми. Ако разгледнете а, основния коридор номер 5, се а, набляга а, на пристанища, шосета и магистрали към морета. Ако погледнем примера с Италия, това ще отнеме доста от а, натоварването по отношение на железопътните превози и това има своите последици, не на последно място в екологичен план и то в а, позитивна посока. Мисля, че трябва да се насочим а, към този въпрос и в бъдеще. Също така искам да благодаря за възможността да изнеса тази справка пред комисията и се надявам в следните години също да ви държа в течение за това какво става по коридор номер 5. Благодаря. Благодаря, господин Кокс. Благодаря за убедителните ви коментари. Добре документирани. Сега преминаваме към следващият доклад докладчика Жил Савари за ЖП Оста от Атина, София, Будапешта, Виена, Прага, Нюрнберг и Дрезден. Всички, които искат думата, моля да се ограничават до две минути, иначе няма да спазим разписанието. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам всички. Много се радвам, че съм тук сред вас. За последен път съм тук, защото мисията ми приключи, работата ми е, свърши. Бях е, избран за депутат е, в Национален парламент, така че това е последния ми доклад. Работя от 3 години по този проект. Надявам се да се отворят нови перспективи пред а, трансевропейска транспортна мрежа. Знаете, приоритетен проект 22, това е един от най-дългите, преминава през 7 държави членки трансгранични секции 8 на брой и то с различна мрежа. Запад, Чехия, Австрия, Германия. Другата зона е източния регион, която много харесваше този проект и която изигра своята роля, така щото да има постоянна координация между четири държави членки. След това Европейската комисия, която поиска да бъде председател на съответна група, след това Европейската инвестиционна банка, ДГ Реджио, както виждате, един проект, който се управлява от различни държави членки, различни институции. Успяхме с един глас да изразяваме становището си по този а, доклад, а, извинете, проект. Европейската инвестиционна банка също участваше трансевропейските транспортни мрежи така че благодаря на всички, които участваха, защото работихме много добре заедно. А, идеята беше да се направят две големи проучвания, за да се разбере какъв ще бъде самия маршрут. Тоест едно линейно проучване и второ проучване, което бе социално-економическо, което трябваше да види потенциала и потенциала за трафик. Първо, що се отнася до брой пътници, след това и до транспорт на товари. Много високи е, стандарти си бяхме заложили за електрификация на линията. тези стандарти се прилагат за определени линии, но всъщност трябва да се прилагат и за товарните линии. ако искаме да имаме товарен транспорт, е, то тогава да от запад на изток и от изток на запад да бъдем еднообразни. Проблемът беше между отделните държави, Германия, Австрия, Чехия. Всичко това вече е направено и отговаря на стандартите на Европейския съюз. Ето, надявам се да виждате какво всъщност е завършено, що се отнася като до продукт. Виждате, че имаше много проблеми в управлението на червената линия, т.е. линията, която тук е маркирана в червено. Имахме инвестиции в държави без възможност за големи инвестиции. Трудно се прави тази линия, защото има, височина, има разлика във височините, надморските височини. Хората в сектора говорят за това, че трудно, чисто природно може да се прокара такава линия. Погледнете линията до Виена, тя е почти завършена с известни трансгранични секции, които може би не са идеално хармонизирани между държавите членки, но се напредва и в тази тема. Самият аз посетих отделните места. Е, има два водещи проекта по тази ОС. Е, гара Виена, която е център. Тя беше крайна спирка преди, а сега всъщност се оказва кръстопът между севера и юга. Може би ще има известни проблеми от север от Чехия. 160 км трябва да е скоростта, която да се развива. Може да има известни забавяния и закъснения, особено ако се опитваме да приложим най-високите стандарти, които сме предложили. Така че може да има проблеми с трафика там. След това моста Видин Калафат, това е един мост, който пресича Дунава и е альтернативен на шосейния транспорт. Той е по-успешен, между другото, за колелета, отколкото за влакове, така че имаме два проблема, що се отнася до достъпа до моста и всъщност това ще бъде предизвикателството в бъдеще. Железопътният достъп е много слаб или недоразвит. Държави членки, например Румъния, са построили а, железопътна линия, която да води до а, достъп или да дава достъп. Крайова само 30 км е границата което не е добре. След това на юг ЖП линията в България, дадена е в червено, тя е електрифицирана, но е единична, което ще представлява проблем. След това има един шосеен мост, който трябва да се построи. Достъпът до него обаче е проблемен. Говоря пак за района Румъния, България. Южният достъп трябва да бъде предоставен, защото там има а, известна надпревара между двете държави, която ще бъде всъщност портата към изтока. А, години се опитва да се направи също така един тунел под Босфора. Е, ще има голям трафик от Турция. Това не е част от моя мандат, това е един нов елемент. А, който ще раздвижи нещата в региона и ще трябва да сме готови за едно такова развитие. Това е част от мрежовата, от, от основната мрежа, това е достъп или връзка между изтока и запада. Ако погледнете инвестициите в червената част, ще видите, че има големи инвестиции трафика не е само а, и неговото постоянство и безпроблемно преминаване всъщност е затруднен поради Шенгенското споразумение. Доста време се чака независимо от стандартите, които а, всъщност се прилагат. Необходимо е техническо подобряване на маршрутите. Има и няколко други проблема, които продължават. Гърците наистина огромно количество работа свършиха. Виждате, че всичко почти е зелено през тяхната страна. Следващите две години работата продължава. Наистина висок стандарт а, на работа виждаме. Но що се отнася до българската граница, там нещата спират защото там има едно ждрело и ще бъде много скъпо да се затвори трафика, за да се прокопава. Може да се дигне до 100 км в час скоростта, но ще е много, много трудно до 140 да скочи. Балканската линия всъщност е по... има историческа линия, ЖП линия там. Ако погледнете настоящия слайд, ще видите най-горе е, изток-запад, виждате повече в зелено и след това север-юг, долу, виждате там има повече червено от зелено, което всъщност резюмира казаното от мен до момента. По управлението свършихме много работа спомена го по-рано. Какви са проблемите? Да, наистина не ми остава време. По-бързо трябва да се работи в трансграничните секции. Е, всички работят е, активно. Има голям проблем между Германия и Чехия. Чехия си е свършила работата. Иска да изпраща съответно своите влакове до Германия на най-високо ниво, а пък Германия има проблем с южната част. На федерално ниво се направи едно проучване на изток към Прага, бе разследва изследва района от 2020 година. Смятат те, че ще започнат нещата, което означава, че това може би ще е линията от Саксония до Прага, но тя е заложена с 2020, т.е. не е приоритет в момента. Господин Кокс спомена различните проблеми, които съществуват Баварския министр казва, че той се е съсредоточил върху уста север-юг. Има една основна мрежа и едната възможност е приоритетен проект 22 да стигне до Рошток. Трябва наистина да се работи в мрежата, в която сме създали и е, бяха подадени проектите от източна Европа, ще бъде жалко поради неяснота Европейски съюз да не може да каже направили сте инвестиции, направили сте големи усилия, но какво се случва? След това трябва да видим и как ще се управлява коридора. Постепенно установяваме управлението на товарните коридори. Има големи разлики между държавите членки. Голямата част от тези коридори са били финансирани от частния сектор до момента, което означава, че много по-трудно е да се управляват. Не говорим в случая само за координация между държавите членки не зная дали нещата лесно ще могат да се приложат при този коридор, така че за управление там нещата може би ще бъдат малко по-различно. И накрая големите запушвания в системата, Будапешта, например, линиите, които вървят към Прага, към Румъния, както казах, те модернизират системата, но в Будапешта има голямо запушване има альтернативни варианти. След това моста, гарата във Виена. Трябва да има интегра, интегриран интермодален транспорт, който да включва и шосейния, и железопътния. Ако не съм бил достатъчно бърз, извинявам се. Donc quatre, quatre euh, intervenants. Bon, Madame Sénalova, pour deux minutes, s'il vous plaît. Благодаря, господин председател. Добър ден. На първо място благодаря за представянето ви. Имам следните въпроси. Споменахте, когато описвахте маршрута, че посоката запад-исток е доста зелена, а тази от а, север на юг е малко по-червена. Става дума за съвсем кратките червени отсечки, които, с които явно не можем да се справим. Искам да попитам за секцията Германия-Чехия. Мисля, че голяма част от а, приоритетен проект 22 Всъщност това е коридора по Рейн, който съвързва Рейн и Дунава. Във вашия доклад вие описвате вече познати проблеми, които а, засягат а, инвестициите и приоритетите в това отношение, които са доста различни в случаите при Германия и Чехия. Споменахте също така и нуждата от доста по-близко, по-официално сътрудничество в трансграничните зони. Това, което а, доколкото разбирам, намекнахте, е, че има нужда от по-политически подход. Искам да попитам какво имате предвид точно и какво препоръчвате. Дали смятате, че има място за подобрение в това отношение? Merci d'être resté dans les purs. Euh, Monsieur Vielen Dank, auch ich werde... Благодаря. А, имам само два кратки въпроса. На първо място благодаря за презентацията. Първият ми въпрос е следния. Връзките между Германия и Чехия, ако разбирам правилно, от Пилзен до Прага и други не са сред приоритетите на Германия. Това е доста интересно и ме изненадва тъй като в преговорите за насоките, както и в различните задължения, които Германия е поела, всичко това е подробно разписано. Не знам дали можем да се надяваме на нещо след 2020. А, има ли европейски средства, които са насочени към връзката с Мармара? Майкъл Крамер. Аз също искам да благодаря за представянето. Миналия път ни показахте а, снимки на мостове. И там наистина видяхме а, един чудесен виенски мост с много хубава велосипедна алея. Чудех се доколко те са свързани с а, други райони, но може би трябва да работим в това отношение за бъдеще. Гърция е проблемна. Отсечката от Солон до Скопие те първа трябва да се започне. Проблемът е а, кризата и мерките за економии. Не знам дали е само това – така или иначе обаче европейски средства вече са получени за това. Би било чудесно, ако може да се направи връзка до Виена, към летището и нататък към Братислава. Това обаче все още се дискутира и не е ясно. Разбрах, че няма да има директна връзка между централната гара в Виена и летището. Правилно ли съм разбрал? Или има недоразумение? Защото според мен не е правилно така да оставяме на страна тази връзка. Това, което е важно за Германия, е да виждат перспектива. Каква е перспективата тук? И имахме чудесни възможности на хоризонта – но сега се оказва, че автобусите са предпочитано средство за транспорт. Така или иначе, точно този конкретен въпрос е изключително важен. И не бива да го дискутираме като желателен, а като изключително необходим. От германска гледна точка, какъв ангажимент имате? Става дума само за 10 км, които липсват. Не защото за тях няма средства, защото просто проекта е а, оставен на страна. Благодаря, господин Крамер. Благодаря. Искам да а, кажа благодаря на координатора, на господин Савари. Това беше много интересен анализ, който той направи на ситуацията. Основната философия е да се направят връзки от север на юг и от запад на изток и да се свържат ключови пристанища. И това, което трябва да направим е да запълним празнините. Например, Атина, Констанца през Будапеща, Виена и Прага, чак до Дрезден. След това да продължим към Нюрнберг и да видим какво можем да направим по-нататък. Трябва да видим и какъв е достъпа в Италия и маршрута към Нюрнберг, какви възможности има там. Естествено, зависим до голяма степен и от Германия. Отсечката от Берлин до Лайпциг. И така, трябва да видим къде има празнини и да ги запълним. Може би Берлин-Рошток е нещо, за което трябва да се погрижим тази година. 160 км в час скорост, електрификация, която между другото в Германия е доста добра. В Берлин и Хамбург има високоскоростни влакове. В общи линии трябва да запълним отсечките Берлин-Дрезден, Берлин-Лайпциг. И трябва да видим как вървят преговорите в тази област. Благодаря, господин Савари. Имате думата, за да отговорите. Благодаря, колеги. Няма да отговарям по-отделно на всеки въпрос, защото някои от въпросите се припокриваха. Когато става дума за Германия и Чехия, вярно е, че в Германия доста се работа е свършена, за да се а, преработи мрежата. Например, кръговото движение в Берлин – и работата в посока Западна Германия. Проблема е, че трябва да се действа и на политическо ниво. Това, което аз успях да постигна, е на федерално ниво в Германия. Държавата се съгласи да разгледа проучване, кофинансирано от чехите и саксонците, благодарение на което да видим какво може да се направи за в бъдеще. И това е шанс Германия да отложи нещата и да каже, че това не е приоритет. Има разлики в позициите и когато става дума за капацитет. Германците имат доста голям капацитет. Чехите а, казват друго, така че трябва да видим какво ще каже проучването. както и да видим какво ще бъде финансирането от страна на Чехия и Германия. Работи се на дипломатическо ниво, а сега на европейско ниво трябва да обявим и тръжна процедура. Но се оказва, че въпросното изследване е отхвърлено, което представлява проблем за координатора. Така че трябва да се постигне политическо споразумение – по това работим в момента, което да се преведе в тръжна процедура. Но тъй като тази тръжна процедура пропадна, трябва да се направи ново изследване. Имаме нужда от инструменти, с които да работим, защото не можем да изгубим месеци, опитвайки се да съгласуваме становищата си. Както ви казах, това за момента не се случва. Има и още нещо, когато става дума за юга. Германците а, искат да продължат работа, но има някои а, секции, като тази до Шендин, която е доста скъпа за тях. Има известен прогрес, но тази отсечка просто е сред техните приоритети. Така че има прогрес и това трябва да се отбележи от всички, които участват в процеса, включително и комисията. Полагат се усилия, поне от германска гледна точка. Особено в някои части от коридора, които отиват към Северно море. За мен един от основните проблеми е, че очевидно румънците и българите имат още много да работят, за да подобрят инфраструктурата в посока Запада. Румънците си свършиха работата с в съгласие с европейските приоритети, чак до а, унгарската граница. Това е изключително важен проект и е част от новата регулаторна рамка, така че ще можем да продължим да осигуряваме финансиране до границата между България и Турция. Трябва да продължим да следим какво се случва там, колкото до Гърция. Прав сте, че това е много ключова точка. Гърция е до голяма степен островна държава. И там няма как да се развие железопътен транспорт, но трябва да работим в северната и част. Но а, има и много планини а, близост до България и трябва да се взривят изключително много а, планински местности. Колкото до Скопие, дори и отсечката да се изгради идеално, тя пак ще трябва да се електрифицира. Което пък е в проектен проект, приоритетен проект 20. Има и много формалности, които са свързани с Балканската линия. Всъщност тя е по-кратка от червената линия, която видяхте, но всъщност е също така и много дълга, защото минава през много граници, Братислава Будапеща, това ще бъде отсечка, която ще влезе в новата карта и ще стане един от приоритетите. Колкото до връзката между Виенската гара и летище, не знам нищо по този въпрос и не мога да отговоря. Благодаря. Аз имам въпрос. От Шендинг до Прага ще се минава през Пилзен ли на, от север към юг или ще се ремонтира съществуващата ЖП линия. Господин Савари? Чешката република почти завърши своята част от работата от Прага Пилзен до границата, т.е. почти на желаното равнище германците имат желание да, да изградят 50 км след Шендин, но а, ще трябва да се стигнат до Нюрнберг, за да се постигне желаното ниво. Тези 50 км ще ни позволят да свържем оста север-юг, част от приоритета, но в краткосрочен план. А, няма да се стигне чак до Дюренберг, защото е много скъпо и в момента не е актуално. Благодаря. Благодаря много на Жил Савари. Като координатор знаем, че вие и колегите ви е, вложите много усилия в работа. Имаме обаче проблем. Остават още 4 доклада. И малко ще закъсаме с времето. Искам да ви обърна внимание. Знам, че е трудно, защото това е годишен доклад. Трудно е да говорите кратко, но ще ви помоля да спазвате времето. И така, благодаря много на Жил. Сега давам думата на господин Теличка. Приоритетен проект 27. Господин председател, дами и господа, ще се постара да ви помогна да наваксате времето. Като начало ще отбележа, че вече от 8 години започнах да работя като координатор по този проект и едва наскоро си дава сметка как бързо лети времето почти толкова пъти съм се изправила пред вас с годишен доклад, като съм ви осведомявал за това какво е постигнато или какво не е постигнато. И сега ще обобщя дискусиите. Трябва да кажа, че те в много отношения винаги са били положителни и много са инициативите, които вие предприемате тук и те много ни помагат. А, нямам а, обаче а, какво да ви обещая за бъдеще, защото може би за последен път заставам пред вас това си качество на координатор. И така сега към същината на въпроса. А, До сега наблюдаваме един проект, който е получава по-етапно финансиране и трябва да кажа, че напредъка също беше по-етапен. Модернизираме и продължаваме с тези усилия една линия, която е с, с а, между оси 1520 мм, докато е, става въпрос за връзката между е, Полша и Литва и долу-горе е, сме в график. В Естония преди две години започна за завърши ремонта. В Латвия има напредък, както на юг, така и на север от Рига, след известно отлагане, за което вие сте осведомени поради сериозната рецесия на балтийските страни, особено в Латвия. Продължава изграждането с двойно междуколесие към границата с Полша. Към края на едната година мисля, че като цяло нашите цели ще бъдат осъществени. Това е положителната част. А, и това е нещо, което съм доста уверен, че ще се постигне. Трябва да кажа обаче, че имаме напредък и в политически е, аспект. Балтийските е, страни ще се включат към а, е, а, коридора Балтийско а, море, постиган е, Северно море. това е най-бързо развиващи се регион в Европейския съюз и той ще се здобие с високоскоростна електрифицирана железопътна линия. Това, според мен, е една благоприятна възможност, една стратегическа цел, която може да се каже, се радва с подкрепа в балтийските страни. Но трябва да подчертая, че времето е определящо в случая защото а, става въпрос само за един кратък период а, на благоприятни възможности по отношение на финансирането. Може да се е, финансират 28% от а, обекта, от 15% а, от а, Европейската инвестиционна банка. Тоест, а, няма някакви сериозни затруднения а, и мисля, че а, след проведените консултации е видно, че е, сегашната ситуация не се отразява сериозно на кредитния рейтинг на тези страни. А, и така, тъй като в тази ситуация всички печелят, е, ще насоча вниманието ви към предстоящата задача и там нещата може би не са така положителни и оптимистични. В момента сме в е, е, процес на преговори за изграждане на съвместно предприятие между балтийските страни, т.е. едно дружество, което с консенсус ще подава кандидатурата си за финансиране на Северно-Балтийския коридор. Миналия път говорихме за преимуществата на такъв един консенсусен подход и като имаме предвид възможността за финансиране, което е ограничено във времето и това, което става като преговори. Аз малко съм разочарован, че тези държави членки не винаги се стараят максимално и все пак Европейския съюз е малък и чувам от тук-таме, от деловите среди, че някой високопоставен служител от тук или там казва, че ако беше изграден целият коридор до литовско-полската литовско граница с, двойна, а, двоен, а, възможност за двойни а, габарити по отношение на междуосието. А, това е така доста амбициозно, лесно казано, леко казано, че това е а, жлъчно, защото някак си има нагласа за монополизация на железопътния транспорт. Аз мога да го кажа, защото аз съм родом от там и а, тази част на Европа и подобно отношение ми напомня болезнено за неодаващо минало на моята страна. Това е, макар да не е много приятно, истината. И така, докъде сме стигнали, защото споразуменията трябва да са основа за изграждане на това съвместно предприятие, а то от своя страна ще бъде в основата на изграждането на новият железопътна връзка, те нареченият ЖП е Балтика. през, през изминалите месеци можем да кажем, че има известен напредък и това е така меко казано. Затрудненията ще бъдат представени и обсъдени съм на следващото заседание а, има а, го и това, че понякога думата на отделни предприятия тежи повече отколкото на министерства или държави. От една страна се говори, че това е европейски проект, който интегрира Балтика, но ще бъде изграден и ще и се ползва от целия съюз и от всички граждани и фирми в съюза. Тази е, ситуация е доста особена. И така, има няколко проблема, които са идентифицирани и най-вероятно ще предполагат е, работа е, в междуправителствен формат. Не искам да навлизам в подробности, но те ще бъдат отчетени, а когато се изготвят предвижданото междуправителствено споразумение. Целта е то да се сключи до края на годината. Ако не успеем, ще изостанем с а, графика и няма да сме готови за тръжната процедура идната пролет. В края на годината, без значение какво пише в годишния доклад и какво ще ви кажа тук днес, ще имам готовност да направя оценка на постигнатото, също така да споделя личните си наблюдения по отношение на е, това, кой за какво отговаря, евентуално за непостигнатата цел. Това е основата и това е посоката, в която се движим, но ако нещата продължават така, аз не виждам как ще се е, е, реши е, на време задачата. И тъй като нямам време, господин председател, искам да кажа, че напоследък се появиха затруднения и има редица разнопосочни интереси. Научих от една, е, едно електронно съобщение по почта, че една от държавите членки влиза в преговорите е, с, желанието да се свържи, е, свържи с линията и е, тяхната столица, която в момента не е в маршрута. Тоест, е, има, ако мога да направя паралел с е, европейското законодателство, уж всичко сме договорили в дадени глави и сега изведнъж някой иска да преотвори главите. И така, а, целта е да се постигне напредък до края на годината. Не виждам особени шансове за това, но съм сигурен, че ще можем да определим кой за какво трябва да понесе отговорност. А ако успеем, и трябва да кажа, че ако се постигне, до, ако се постигне едно солидно междуправителствено споразумение за създаването на това сместно предприятие, може да се спази поети ангажимент. Накрая трябва да кажа, че процесът не бе никак лесен, той бе е, доста а, а, сложен в политическо отношение и трябва да а, оценя много високо ролята на, на Европейския парламент. Заместник председател Калас познава региона даже по-добре от мен и неговото участие бе от решаващо значение, особено и в някои от детайлите. Благодаря. Благодаря. И така. Струва ми се, че тук хората малко се а, заиграват, обаче много ви моля да спазвате а, определения график. Господин Крамър. Благодаря за границата. Исках да попитам дали са преструктурирани нещата. Акаунус до година трябва да свърши проекта високоскоростен локомотив. Един локомотив ли ще мине през целия път или ще се сменя при преминаването на границата, като знаем сега, че колеята е идентична. И след това от Варшава до Кална. Старата връзка вече не работи, защото минава през Беларус. Сега се планира нов маршрут, но не мога да го видя на картата. До Елк ли отива? Или през, защо през къде минава? И след това през границата. Не знам, защото през Елк не го виждам. Полският държавен секретар беше казал, че предпочита оттам да минава, тъй като има проблеми с природни резервати. Какъв е маршрута? Има ли планиране откъде ще мине? Има излишък на средства тук. 1,2 милиарда евро са им дадени от Европейския съюз. Те трябва да ги разходват за изграждане на пътища, на шосета, а не на железопътни връзки. На какъв етап е планирането? Има много пари, както казах, но трябва да има и планиране. Това е една стъпка към Каунас. След това високоскоростната връзка в Латвия. Няма особено желание за това, напротив, тъй като има нова линия по крайбрежието. Това ще е от а, интерес а, за да се привлече туризъм. Има важни пристанища в страната също така. Ще има ли добър економически ефект не само за туризма, но и общо? Имате думата да отговорите. Uh, um, Що се отнася до границата, казах, че тази линия е завършена. Преди две години, ако не се лъжа, завърши. На места е един коловоз с странични а, малки линии е, може да се вдига разумна скорост и е достатъчна за обема на товарите, което минава през нея. Може и по-бързо, но средно, около 100 км в час, плюс-минус. Има части, в които може и по-бързо да се движи влак. Що се нася до локомотива? А не, говорихте за Каунас първо, от Каунас до границата апгрейднатне, нова колея. Имах известни подозрения дали ще спазим с двойната колея трафика, но има забавяне с документите. Литовския се председател каза, всичко ще е точно и на време, така че за сега нямам никакви основания да, да съмнявам думите му. Нашите експерти, експертите на комисията смятат така. Сега за локомотива да се върна. Преди няколко седмици всъщност господин Крамер. Да, може един локомотив. Не виждам проблем с локомотива обаче. Проблема е дали цялостния пакет се прилага. Либерализацията е ли факт? И това е задача на комисията не само в Прибалтийския регион. Трябва да се види дали наистина това законодателство се прилага на практика. Имам известни съмнения. Дали сме успяли да преодолеем всички препятствия. Но да, теоретично погледнато, това е така. За альтернативата или елк. Не закъсняваме. Винаги сме знаели, че ще трябва да разрешим проблема на полската страна на границата с Литва, поради екологичните аспекти, които посочихте. Взе се решение да се мине през Елк. От екологична гледна точка това е по-добрия вариант. Това обаче е, да, финансите не са проблем. Проблем всъщност е всички проучвания да се направят, които да завършат до края на тази финансова перспектива. Полските власти устно са ми обещали, че малката част около Елк ще бъде изградена в самото начало на многодишната финансова рамка. Говоря за идната такава. Силно си спомняте, че казах, че имахме проблем с латвийските власти, които не приемат, че уста Северюк е приоритетна. За тях изток-запад е приоритетна. Бях на среща преди две седмици на заседание на министър-председателите на Прибалтийския регион – ще има съвместно предприятие, чето седалище ще е в Рига. Тоест, ето ви политически ангажимент. Поема се задължението да а, заработи това съвместно предприятие. Винаги ще има разногласия. Но наистина проблемите, повдигнати от Латвия, са легитимни. Те обаче напълно подкрепят проекта, никакъв отпор не дават, така че аз се надявам да сме стигнали точката, от която връщане назад няма. Ако има проблеми, те не идват от Латвия. Мерси, Теличка. Благодаря, господин Теличка. Много интересно. Видяхме че железопътният транспорт винаги представлява интересен, интересна тема. Сега госпожа Пейс има думата, която ще говори за морските магистрали. Може би малко по-свежа тема, говорейки за морето. Така, от 2007 до 2013 се съсредоточих върху два проекта. Никак не е лесни. На север има проект и след това проекта от, Рай, от Рейн до Дунав. П-18. Какво постигнахме? Първо, екологичните групи искат да се направи нещо за Дунав. А на север няма такива спорове между властите и а, екологичните защитници. След рекалибрирането на проекта, което прави колегата в момента и той скоро ще излезе с резултати. Та след това предполагаме, че проектът Сенанор ще продължи. Много сложен, много скъп, казват, беше. Мисля, че следващия му вид ще отговори на бюджета ни и на сроковете ни. Така че Серанор го оставям на страна, освен ако нямате някакви въпроси. Нещата там вървят добре. Всички връзки с Фландрия и Валония също вървят добре. Всичко е наред. Фландрия и Нидерландия проведоха преговори за Тернюзе, онази част в Тернюзе. Двете страни се справят, така че този лот а, след няколко години ще е факт. Идваме до Дунав. Там нещата по Дунав са много сложни, има много държави, които имат граница Дунав. Всяка от държавите смени правителство и затова като координатор е много трудно човек да отиде някъде, ако не познава министъра и министрите не те познават. Сложно е. Всеки път, когато има нов министър, веднага отиваме да се срещнем с него. Но обикновено веднага означава 3 месеца след назначаването му и той знае, че някъде има проблем. Всякакви видове планове, проучвания са направени предварително, оценка на взес върху околната среда и така нататък. Мисля, че сега е дошло времето да се действа. Новата финансова перспектива това ще е възможно. Защо? Защото всеки ден се е, сблъскваме с това, че не може да се извлича тинята и да се дрегира е, коритото на реката. Всякакви проблеми се срещат в държави, които опитват е, да се съвземат економически, което за тях е по-важно, отколкото да разчистват водни пътища. Разбирам го това. През следващата финансова перспектива ще има възможност за съфинансиране от страна на Европейската комисия за е, машини за извършване на такава дейност. Тоест, помощ идва. Речните пътища ако сте слушали господин Савари, много добре знаете защо са толкова важни тези пътища през следващия период като транспортна система. И тази, тази, тази значимост ще нараства. Миналата седмица посетихме Румъния и България. 4 часа 150 км изминахме. Бавно и полека. И в тези държави е, е необходим повече капацитет. Чухте от господин Саври какво се случва с железопътната система, преди тя да заработи. Пътищата са, какво да ви кажа, 4 часа, 150 км, все едно човек стои на паркинга, не се движи. Ако вземем предвид околната среда, Дунав става много сложна река. В кратък срок обаче могат да се постигнат резултати. И това е много важно. Какво се случва? Започвам с Румъния и България. В началото отношенията между двете страни не бяха лоши. Не, те просто не съществуваха. Really something, uh, something uh. Вече обаче има нещо ново. Има меморандум за разбирателство от 2012 година и миналата седмица българския президент с румънски министри, с екологични агенции, всички бяха в Силистра, на Дунав, чудесно заседание. Кметовете от двете страни на реката бяха там. И всички знаеха, че нещо трябва да се направи, трябва да се действа. За да се облагодетелстват и хората и градовете. Мисля, че сега Нещата не върват отгоре надолу, а отдолу нагоре, което е съвсем различно от това, което виждахме в началото. Трябва да махна доста неща, ако трябва да се вместе във времето. За териториално развитие, да, има много възможности и новите инструменти ще дадат тази възможност. Сега поддръжката е един от големите проблеми. Казах го вече. Вече три лета. Напълно се блогира преминаването на реката между България и Румъния. Дори румънския министр изпрати писма до България. Даже предложи да плати, да се премахнат отайките, за да може да се, да се драгира, за да може да се изчисти реката. Крайно време е, защото се губят и пари и време е, и, и всъщност се губи възможността да се използва реална река, по която може да се е, плава. Сега моите препоръки накрая. Оказанията по трансевропейската транспортна мрежа иска по-бързо интегриране на речния транспорт с е, другия транспорт и да има пресечни точки и интермодалност. Многомодален транспорт е необходим и за това са необходими реките, в случая Дунав. Механизма за свързване на Европа отваря нови възможности за инвестиране и пред частния сектор. Териториалното развитие на регионите е възможно и доста се натъжих от последните наводнения в Дунавската равнина, защото такива наводнения не трябва да има. Те могат да бъдат предотвратени ако бяха взети необходимите мерки за предотвратяването им. Така че трябва да се вземат мерки. А там подходът на Дуна винаги е холистичен. Има мерки за предотвратяване на наводненията, напояване, питейна вода. Всички системи са взаимосвързани. Така че наистина много съжалявах за това, което е сполетяло хората там. След това интегриране на държави, които не са членки на Съюза, това е възможно. В новите указания е предвидено да има такъв общ подход, ако има трансграничен проблем. Проблемите, които среща Сърбия, са трансгранични, така че Те трябва да ви кажа, че са за пример. В Сърбия от първия ден неправителствените организации, екологичните организации са на масата за преговори. Получиха похвали от Фонда за дивата природа, защото браво, готови са. Ще имат трансфер на технологичен напредък 2020 година, други информационни услуги И всичко това трябва да допринесе за економическата ефективност на речния транспорт. Всички заинтересовани страни трябва да бъдат представени. Повтарям го. Има един голям политически проблем – трябва да бъде подновена Белградската конвенция, за да може Комисията за река Дунав да има по-ясни правомещия и Европейската комисия да стане част от тази комисия. Там нещата са се затлачили поради проблеми с Украина. 2012 година имаше една декларация от Люксембург на министрите, ще организираме още една такава, за да кажем колко е важна поддръжката и всички да бъдат убедени в това, че трябва да предотвратяват спирането на корабоплаването идното лято. Рекалибрирането на другия проект напредва, там цари оптимизъм. Казах ви за България. А, господин председателю. Приключи едно проучване, едно изследване. Взе се решение на Мундес органа на Бавария и имаше направен съответен избор. Вариант А. Той гарантира 200 дни годишно 2 метра и половина, което не е достатъчно а, като дълбочина за гарантиране на корабоплаването. Жалко. 33 милиона плати Съюза за това проучване. Аз никога не съм се вълнувала от различните варианти. Това, което ме вълнуваха дни, повече дни, където течението да е над 2 метра и половина. приключва това проучване, ще се извлекат полуки. Искаме да се възползваме максимално от вариант А. Може да добавим данни, извинете, дни с нови технологии, защото технологиите напредват и можем да използваме някакви по-интересни, нови, интелигентни идеи, които да идват от а, науката, от света на науката. Сега, тунелът, споменат от господин Сафари, той може да доведе до пълна промяна на транспортните потоци в Румъния и България. Ще има два потока, един на запад и един към Русия. С този нов тунел може да има пълна промяна на всичко, на което сме били свидетели до момента. И накрая председателю за Констанца. Констанца е пристанище с огромен потенциал. Обаче, никога не съм виждала пристанище без част, която да свързва пристанищната част с другия вид транспорт. Има там някакви пътища, където има огромен трафик, няма никакви реки, които да водат до там. Не знам къде всъщност е задната част, която да, да предоставя а, подкрепящи услуги. Ако не подсилим и Констанция пристанищата в България, то тогава трябва да засилим речния транспорт в Румъния. Още нещо към господин Крамер. Преди той да ми зададе въпроса с главно В, ще му кажа да. В Галач сега има един Кей. Там се опитват да видят как корабите ще могат да плават по реката. Аз познавам господин Крамер, казва председателя. Да, да, да. Така е, се съмнявам, че той ще си спести въпрос. Господин Вандален и накрая господин Канчан. Моля ви, мили колеги, кратки да бъдете. Максимално кратки. Господин Вандален. Господин председател, искам да благодаря на госпожа Пейс за всичките й усилия. Въпросът ми е свързан с предложението на Хелдер. Тя казва, че в момента се разработват проучвания. Интересно ми е как ще се приключи всичко това. Това, което казахте е гледната ви точка или се базира на нещо друго. Защо сте оптимистична? Също така искам да разбера какво мислите за Кея в Атина. През ноември месец имаше една много интересна конференция и госпожа Ангела Меркел беше там. Стана дума за Германия и за нейната партия там. Госпожа Пей спомена проучванията, свързвани с Дунава и вариант А, който е предпочитан. Но има вариант да той да причини наводнения. В същото време обаче няма, няма вариант трафика по Дунава да се увеличи. Така че Госпожа Меркел всъщност не беше особено убедена. Искам да чуя какво ще кажете по този въпрос. Това се вижда в ценностите. Когато става дума за вътрешните водни пътища, проекта Рейн Дунав предвижда да се увеличи трафика Става дума за 10% увеличение и това би било страхотен успех. А аз съм се возил по Дундва преди 30 години. И трябваше много да внимавам заради вълните, които създаваха околните плавателни съдове. Сега виждам а, много малки съдове, но и доста големи. Очевидно трафикът е доста бавен и той трябва да се контролира в разумни рамки. Трябва да се види какъв процент от водния трафик в Европа се случва по Рейн, което е доста голяма и дълбока река. Според мен върху това трябва да се съсредоточим. Вярно е, че госпожа Меркел беше за повече трафик по Дунав и Рейн. Сега обаче тези, които бяха за, изведнъж са вече против. Трябва да видим какви ще бъдат последствията. Трябва ли Дунава да бъде приспособен за други видове воден транспорт или не? Какво ще стане след 20-30 години? Все пак искаме да намалим камионите по пътищата, но какво правим с реките? ти си nur, nur като става дума за шлюзовете, например, те са изключително важни за бъдеще. В Вържава има преструктуриране, което възлиза на 26 км. Аз не знаех, че там може да се движиш с повече от 60 км в час. За мен това беше новост. Научих нещо ново. Ако страните членки подходят разумно, и една каже не, всичко приключва. Така че това определено има последствие. Трябва да видим кои страни членки искат да се включат и тогава да видим какво се случва. Благодаря, господин председател, както и на колегата Крамер. Има и някои неща, които аз искам да спомена. На първо място, благодаря за представянето. Мисля, че за трети или четвърти път ставам свидетел на подобно представяне и всеки път имам един и същи въпрос. Всяка година виждаме тези чудесни брошури с карти, с снимки и така нататък. Не съм сигурен обаче доколко е надежна цялата тази информация. Виждаме различни цветове, легенда. Ще може ли обаче да видим информация, която е малко по-подробно разписана? Например, това червено винаги за нас означава примерно в Бавария, че някой не си е направил домашното, но ми се ще е да има малко повече подробности в това отношение. Например, типа навигация. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на координатора Пейс за извършената работа. Има някои от неща, които, които вече бяха казани, няма да ги повтарям. Аз смятам, че тези указания на транспортните мрежи са много важни. Трябва да има интеграция наистина, но това трябва да стане и нещо съвсем конкретно. Надявам се всички тези е, пътища за корабоплаване да бъдат интегрирани и с по-голяма възможност. Ето ви тези карти, които ни дадохте, госпожо Пейс, обаче не виждам нищо за река По. Може би, защото няма нищо за частта на река Подо Милано. Исках да ви попитам дали не е актуализирана информацията и затова не сте я сложили или какво. Съвсем набързичко прегледах книжката, която ни дадахте. Има няколко глави, но такива някакви общи ми се сториха нещата, които са казани. Нещо междувременно случило ли се? Има ли възможност да се надяваме, че ще се стига до Милано? Děkuji, pane předsedo. Eh, také bych chtěla poděkovat paní Pejs за... Благодаря. И аз искам да благодаря на госпожа Пейс за презентацията. Имам въпрос. В Чехия има, а, която е част от доклада, има добра връзка до морето, така че тези отсечки а, касаят маршрутите по Елба. Въпросът ми е свързан с нещо, което а, вашия доклад засяга. Има все повече дейности, свързани с река Елба. Разбира се, новата, новите политически представители смятат, че това е приоритет. И правят предварителни проучвания. И чудех се какво мислите вие по този въпрос и какви са перспективите. Благодаря. А, не мога да разбера как можете да зададете въпрос, свързан с нещо, което не сте чули, но това си е ваша работа. Благодаря. Аз искам да задам следния въпрос на госпожа Пейс. Как виждате коридора Рейн-Дунав? Проектите, които, по които се работи днес и които все още не са финализирани. Кои според вас са проектите, които са от най-голяма важност за развитието на река Дунав? Благодаря. Госпожа Спайс. If you allow me, I start backwards on. Ще ми позволите ли да започна отзад напред? Кои са най-важните проблеми? И след това ще се спра на това, което каза господин Крамер. Защото като погледна Дунава, винаги почвам от Констанца. И винаги почвам от Констанца нагоре по течението. И ако кажете Германия каза не, значи не е необходимо да се ползва Дунава, а няма полза от него. Това са глупости, защото Дунава се е, за ползва, е, се ползва е, огромна, огромна дължина. Дори Германия да блокира цялата своя част от Дунава, той продължава да има огромен потенциал, защото по голямата част от течението на реката не е в Германия, над 2000 км и стига до танца. Той е много важен плавателен път за всички страни, които са по Дунава. Някои от тях нямат излъз на море. Затова виждате отношението на сърбите, ентусиазма на харватите и дори и от други държави, които нямат е, пряка връзка, какво желание имат те да стигнат до, рек, до реката България и Румъния са а, на прага на това да се стиснат ръцете и да се продължи по-нататък и да се преодолее ситуацията. А, мисля, че е, това много ще помогне и е, ще доведе до добри резултати. Ако погледнете е, от горната част и средната част, да, има някои проблеми в Унгария, Австрия върви много добре, а, има стремеж да се подобрят нещата. Ако германците не искат да се подобрят нещата, обаче в Бавария всички се оплакват от камионите, значи или едното, или другото. Ако искате да качите контейнерите по реката, това ще облегчи много местното население. Аз като бях министър си спомням, че баварците много, много се ядосваха а, за а, а, данъците, за таксите, за а, трафика през а, а, техните населени места. Не мога да си представя хората да, не, да нямат желание да видят а, прехвърляне на товарите по река. И просто наистина не го разбирам. Но всъщност, ако искате да стигнете до а, Унгария а, от е, връзката по ферибота няма достатъчно голям капацитет. Мисля, че има голяма нужда от ползването на водния път е, по Дунава. Задахте въпрос за Чехия, дали има някакви нови моменти. Да, стараем се максимално. Чешката република отчаяно желая да, постига, да, да има достъп до пресанището в Хамбург да не бъде вече държава без излъз на море и ако това не го постигнем, то тогава няма да има товаропоток, който да стигне до Дунава. Наистина е необходима тази част, за да имате какво да натоварите на корабите е, по Дунава. Трябва да има някаква дейност, за да си струва. Аз знам, е, че е, чешката е, република има а, едно място като остров в Хамбург, който иска да го ползва за претоварване, за ползване на речен транспорт, за което е необходимо съдействие от страна на Германия. Не мога да се представя Германия да пожелая да блокира тази така важна за Чешката република економическа дейност. А, колега Кансиан Реката По е много обещаващ проект. Разбира се, ние се насочихме а, към а, Сена и а, Дунав, но същевременно поддържаме връзка и с тези, които искат да се осъществява кръвоплаване по река По и те а, отбелязаха знаменателни успехи. Ако се стигне до Милано, дали ще стигне до Милано, това е добър въпрос. Мисля, че отговорът се крие по-скоро в това дали италианците реално желаят това, не, не зависи толкова от външна помощ. Ако те го желаят, ще им помогнем. Това е много важно според мен, защото наистина има претоварване на шосейния а, а, транспорт и а, превозите с камиони в региона. Господин Артух а, попита за а, а, това колко са корабите. Трябва да ви кажа, този уикенд а, два холандски кораба заседнаха а, в. А, едни плечини. така че ако питате колко са кораби, трябва да кажа, в момента не минават твърде много. Господин Крамер пита какво правим за Дунава. Обещавам ви, че ще направя а, Дунава плавателна река. Това е твърдото ми убеждение. Това е много добро като идея. Имаме добри отношения с а, екозащитниците. Водим активни разговори и а, наистина се занимаваме с въпросите, които те повдигат, като, които ги притесняват. А, и има конкретни мерки. Е, Сърбия също се движи добре и ще има разбирателство, ще има договор между България и Румъния. Щом той бъде изключен, започваме работа. Та, ако ме питате какво правим с Дунава, аз ще ви кажа, ние ще плаваме по Дунава. Както казах, е, с Смутена съм от това, че Бавария не иска кръбоплаване по Дунова на въпрос. Не мога да си го представя това. Майкъл? Да, господин Крамър. А, всяка година водим едни и същи разговори. Една фирма има нужда от обем Една, един корабособственик има нужда от някакъв тонаж, който да превозва, за да е на печалба. За това се опитаме да намерим плавателни съдове, които да са подходящи за корабоплаване по реката, също време да могат да поемат достатъчно товари. Да, фирмите е, знаят това, те в бъдеще ще трябва да плащат тези пари, е, за да могат да печелят след това. За следващия въпрос, колега, дали това е правило или е, касае същината. Мисля, че имахме среща с, с а, Сейма. А, с, обменихме с тях а, цялата информация, която знаем в а, Холандия по отношение на а, а, е, речното корабоплаване, за обслужването на шлюзите, за оборотите. А, и всичко. Мисля, че това ще им помогне. Ще ви предоставя писменно тази информация, както и на тях я дадохме. Мисля, че това е информация, която ще помогне, за да може да се направят проекти, които да бъдат по-ефтини и по-изгодни, за да може да се е, осигури нужното а, финансиране. Аз разбира се не мога да говоря от, френ... от името на френското правителство, но получаваме положителни сигнали сега, мисля, че достатъчно говорихме за Страйбен Силховер. А, трябва да приемем решението и максимално да се възползваме от изводите, т.е. да не се взимат решения, които а, да се окажат в последствие, че са неизгодни. А, благодаря, госпожа Пейс. А, следват морските магистрали господин Луис Валенци до Оливера. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Миналата година а, започнаха 31 проекта. Някои са завършени, някои още не са. Като цяло те възлизат на 370 милиона евро и като съучастие и общо над милиард и половина евро обща инвестиция. Какви са тези проекти? Можем да ги групираме основно в два вида. Традиционни проекти, осъществяващи връзка между две пристанища. Някои от тях постигнаха значителен успех. Аз посетих един такъв обект между Карлс Крон и Гдиня. Бях на откриването. Всичко беше подготвено. И между двете страни трафика се засилва като се избягва дългия път през Швеция, Дания и Германия, докато се стигне до пристанище. Чрез този проект ние направихме така, че вече няма дълги опашки. Продължават и работа по други проекти. Това е втората група проекти, където бенефициентите са по-широк кръг и ползите също. Като цяло, ние се стремим да включим максимално много хора и този е, вид е, участие в проектите, мисля, е най-голямата гаранция е, за това, че резултатите ще се усетят веднага. При този род проекти с широк кръг ползи, може да се е, отбележат няколко вида положителни резултати. Първо, безопасност. На първо място безопасност по море. И в тази тема има няколко съществени проекта. Ще спомена един. Е, той е наречен Мона Лиза. Управлява се от Швеция. или автоматично пренасочване на плавателните съдове, или океанографски проучвания, които да способстват извършването на, на а, драгиране на дъното, защото драгиране има нужда, се извършване само по речните а, корита проследяване, е наблюдение, е, този тип дейности, които гарантират а, а, сигурността и безопасността на корабите. Вторият тип ползи се отнася до ефективността и ефикасността на пристанищата. В пристанищния сектор най-сложното, може би, е броя на операциите, които се осъществяват на територията на пристанище. Разработени са редица проекти по отношение на обслужването на едно гише, ползите от това и обвързването. Вече не става въпрос за един, едно гише, само като, например, в различни различни видове контрол, митнически, ветеринарен, фитосанитарен и това вече е на лице, но има един проект, който се казва Мос for Мос. Той се уши от пристанищните власти на Валенсия с голям успех. Сега се опитваме да дошли втори проект, който е към МОС, което означава връзка между бизнеса и самото пристанище в двустранен план. Пристанището има голяма връзка, голяма роля във връзката с вътрешността на страната. Ще подпомагаме тези връзки, за да може да се осъществи по-добър подход в те наречената логистична верига, за да нямаме само едномодален транспорт, а да се включат всички видове транспорт, които са необходими, както кораби, така и сухопътен транспорт. Третия вид проекти се свързани с горивата горивата и екологичната обстановка за нас са е, особено важни и там има няколко проблема. Така че вместо да се използва обичайното гориво, морско гориво, се използва дизелът, е много скъпо, това е възможно на кратки разстояния. Второ, е използване на скрубирани петропродукти, а, това са а, комините на а, плавателните съдове. В горната част а, се поставя едно устройство и а, за а, димоочистка имахме проблем, че те много често се чупят. И а, имам един проект а, по, по, който се занимава с подобряването на технологията на скруберите. А, това не са метални е, устрой, устройства, те а, е, са направени от е, нови типове пластмаса и са устойчиви на химически агресивни а, съединения на киселини и вода. Това означава, че трябва да се проследи не само формата, а, мястото, но и материала, от който се и, изработват скруберите. След това имаме проблем с метанола. Метанола е, има известни ограничения, свързани с количествен с количествата и е, съответно с е, LNG, втечненият природен газ. Има няколко момента тук. На първо място а, има една а, зона, която включва Балтийското море и Северно море и а, а, Ламанша, а, където а, са наложени а, ограничения за емисиите, а, които трябва да бъдат а, спазени със срок 2015 година. В, в другите райони а, лимитите не са така строги, но в края на краища от 2020 всички трябва да се съобразят с лимитите. И за това имаме а, а, този идея да се замества метанола с, с Това става основно в Балтийския район – и, и се придвижаме леко-леко към Северно море и искаме да се разшири този периметр. Но там има и други фактори. Северна Америка и Канада а, определиха някои региони, някои зони по източните, източното и западното си крайбрежие за специално защитени. Така че в бъдеще ще имаме комбинация от два вида зони. От една страна в северната част на Европа, от другата страна на Атлантическия океан също. Разбира се, много от проблемите е, са свързани именно с тези райони. Дали може на, един, на борда на, на на един и същ плавателен съд да ползвате двата вида гориво? Може ли да прекусите целият Атлантически океан, използвайки само единия вид гориво? Това са някои от въпросите, на които проектите търсят решение и ще ги имаме много скоро. Четвъртият елемент на който сме определили като важен в анализа е обучението. А, там има напредък, проект се нарича Train Moss, но искаме да го разширим. Само три европейски държави са обявили, че нямат проблем с подготовката на хората, които са, работят на морското попреще но е необходимо да се подготвят и обучават хората не само, които работят в морските а, професии, а всички свързани с морския транспорт и логистика. Затова придаваме особено значение на темата обучение и бихме искали да се изгради една мрежа, която да обхваща няколко е, институции е, в сътрудничество да осигуряват еднакво ниво на подготовка. На пето място е натрупване на знания. Европа е тази част от света, където със сигурност има много натрупано знание по отношение на морските професии, морския транспорт и други подобни теми. Искаме да се обобщи това знание чрез една мрежа, да се обменя информация и знание, за да може да се възползваме от две неща. Първо, знанието, което се натрупва в университетите и изследователските институти и практическите познания, с които разполагат а, пристанища и пристанищите администрации. Тоест има няколко вектора в този приоритетен проект 21, в тези 31 проекта, за които говоря, но имаме и проблеми. Най-важният проблем е разпространението на постигнатите резултати. А, именно поради това толкова наблягаме на провеждането на а, срещи между участници в различни проекти, разширяване на, участници, на базата на участие. А, определено заинтересованите страни активно се включват в проектите. М, тъй като проектите се осъществяват с помощта на няколко институции, а, има и голям брой заинтересовани лица и участници. И ако се обобщи постигнатото, можем да е, издигнем ползата на ново ниво, по-високо ниво, защото е, темата е толкова сложна, а именно разпространение на постигнатите резултати. И това беше съвсем накратко, господин председател. А, аз бързо ви преведах а, през. А, а, огромни, огромната територия на постиженията през изминалите няколко а, години. И ролите тук са няколко. На първо място ролята на участниците. Участниците проявиха голям интерес, с отдаденост вложиха своите познания и способности. За това трябва да кажа, че изпитвам огромна благодарност към всички тях защото без тях нямаше да има успешно реализирани проекти. На второ място, да, добре, свършвам, господин председател. Участниците. Участниците имаха основополагаща роля, и, а, защото те а, а, също така имаха и голям интерес към проектите. И на, не на последно място, служителите в съответните агенции, които строго следяха за спазването на изискванията в проектите и за насочването на кадрите за работа в проектите. Благодаря. Двама оратори са се записали. Ще ги помоля наистина съвсем кратко, защото след това имаме и други теми. Тикал и Аяла Сендър са двете дами. Благодаря, господин председателю. Наистина ще бъда кратка. От проектите, които видяхме в вашия доклад, няма нито един, който да е свързан с Черно море. За съжаление, и предходните години бе така. Имаше апел за подаване на предложения за проект. Имаше две предложения от Румъния. Едното беше за създаване на морски коридор в, и към Черно море. За съжаление бе отхвърлен този проект. Обяснението беше, че той няма добавена стойност към или не добавя стойност към други европейски проекти. Искам и се да ми поясните малко по-подробно защо не започнем проекти, които изграждат коридори към Черно море. Sí, gracias, presidente. Sí, yo también quería agradecer. Е, Благодаря, господин председателю. Ще говоря за следното. Първо, ще ви попитам какво мислите за идеята магистралите в морето да подобряват инфраструктури всъщност а не да подкрепят услуги, както първоначално искаше програмата Марко Поло. Какво мислите, има ли напредък по съответните инфраструктури или не? На второ място, отношенията с трети страни в Северна Африка, например, или онези, които са на изток от нас. Сред вашите препоръки казахте, да, трябва да се направи повече, но има ли някакъв положителен пример за това, как може да се напредва в тази сфера? И накрая образованието. Споменахте програмата Еразъм, която може да се използва за а, морски професии. В момента нямаме достатъчно кадри там. Какви са новите елементи според вас? Господин Валенте де Оливера, имате думата. Посетих Черноморския регион. Бях и в Констанца, и в Варна, и в Бургас. Видях ситуацията, познавам района. Обясних, че Имаме нужда от добри предложения, за да можем да стартираме проекти. На тези заседания видяхме, че съществуват много възможности. Всяка от тях обаче представлява известна трудност. И ако ме попитате за приоритети, то тогава ще кажа нещо, което бе веднъж казано в това заседание, а то беше от Констранца изграждането на подпомагащата част зад пристанището. Железопътната линия, която съществува там е от е, началото на 20 век или края на 19 и ако ме запитате какъв ще бъде приоритета за мен. За мен тези 30 км между Констанца и настоящата магистрала, които имат нужда от натъкмяване. Разбирам това, което казвате може би трябва да започне работа една група за подкрепа на разписващите проекти, за да може те да се справят с изискванията за одобрен проект. Същото се отнася и за Бургас. Бургас е един чудесен залив, Бургаския залив, където има голям капацитет е, в кой, за много кораби, но има трудности при създаване на външни връзки на това пристанище. Така че възможностите са такива. Ако искате да изложа какви са ограниченията, ще кажа, че Босфора е едното голямо, едната голяма пречка или ограничение и другото е връзките с трети страни. Имам предвид страни, които граничат с Черно море. Ако трябва да гледаме положително на нещата, ще кажа, че бихме искали да получаваме предложения, които не са в окончателния си вид, за да можем да ги обсъдим и да гарантираме успеха на тези предложения. Ето това смятам, че би било положително. Аяла Сендер. Зададахте няколко въпроса. И ще кажа какво правя аз Първо, връзки с северноафрикански държави. Бях в Барселона, говорих с Съюза за Средиземноморието, видяхме какво ще се прави. Посетих и пристанището на Барселона, и на Валенсия, и на Аликанте. И видях, че там нещата върват добре. Също се отнася за италианските пристанища. От Генуа, например, има връзка с Сардиния и Северна Африка. Трябва да има трансфер на опит и познания. Аз съм за това да се предават познания а, от другата страна, в Северна Африка. Образованието. Да, споменах го. Не става дума само за морски или корабни професии. Uh, propose, Това, което предлагаме, е свързано най-вече с логистика, обучение на пристанищен персонал от административен тип, за да може в Европа, пък и от другата страна, да имаме висок професионализъм по пристанищата. Инфраструктурата. Имаме изградена такава, но примера с край от Кронак Диня е свързан отново с тази интермодалност и връзките с другите видове транспорт. Не става дума само за пристанището и още повече. Става дума за модернизация и адаптиране на корабите. Ако се справим всичко това, магистралите ще заработят и хората ще предпочитат да използват морския транспорт пред традиционния шосеен или железопътен, сухопътен транспорт. Благодаря на госпожа Пейс и господин Де Оливейра, казва председателя, за отчетите. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя е доклада на господин Канчан по Сезар. Антони, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда наистина съвсем кратък, защото реших, че няма нужда да предлагам никакви изменения към текста. Става дума за чисто и просто удължаване на дейността на Сезар. През годините на своите работа тя показва, че може да дава резултати и че създава предпоставки от технологичен тип за създаване на единно небе. Става дума за публично-частно партньорство, което работи добре, постига целите си, спазва сроковете, валидирането на резултатите може да се види и в различните проекти, които са проведени последните 15 години. Системата за управление на въздушния транспорт е отлична. Има увеличаване на капацитета и намаляване на атмосферните и шумовите емисии. Използването е, на, на системата е централизирано, за да има кохерентност в инвестициите, в компонентите и на земя и във въздух. За реализирането на тези инвестиции, Голяма част от а, тези средства а, могат да бъдат използвани тук, казвам част, а, защото голямата част не успяхме да постигнем като ясно решение. Аз лично вярвам в потенциала на тези мерки и използването на тези нови финансови инструменти. В случая говорим за инвестиции, които генерират спестявания за управляването на въздушното движение, но както и спестявания за самите летища и операторите на линии. Смятаме, че това е един отличен пример, прототип, който може да бъде повторен а, и така можем да постигнем целите, които сме си заложили. Благодаря. Благодаря ти, Антонио. Господин Даниелис, отново кратко. Знам, че искате да кажете нещо, но се опитвам да се върнем обратно във времето. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Ням, е, оратора нямам какво да добавя към казаното от колегата Канчан. Аз съм напълно съгласен. Сезар работи отлично до този момент, така че няма никакви мотиви за това да внасяме каквито и да е изменения или поправки в предложения текст. Може би ще предложим известни изменения единствено по единното европейско ниве, но това ще дойде малко по-късно. Благодаря. Госпожа Билбао има думата. Благодаря, председателю. Искам да се изкажа от името на нашата координаторка, докладчик Сянка, която не може да присъства днес тук. И слушахме господин Канчан. няма изменения, както каза и той. Докладчицата в Сянка е съгласна и смята, че е необходимо да се направят наистина крачки напред и да се създаде единно европейско небе. Техническия стълб е важен. Той трябва да помогне на различните страни. Смятаме също така, че е необходимо да продължи работата, която започна Сезар с необходимите е, нива на финансиране. Смятам също така, че удължаването на сроковете до 2024 година е изключително важно. Е, благодаря. Благодаря и аз. Благодаря на докладчика за работния документ. Напълно подкрепям казаното от него. Смятам, че много ни притиска времето. Е, днес, като пример за това, мога да кажа, че много интересен, е, интересна статия излезе Clearing the Air, една система джем, която ще се конкурира с Сезар и американските авиолинии се опитват да качат авионика, която да бъде част от Next Gen 35 самолета. Е това. Ако искаме да продаваме това, което произвеждаме и да се конкурираме, трябва да имаме добра система и смятам, че сега е дошъл подходящия момент това да стане. Докладчикът среща пълната подкрепа на ЕКАРЕ. Благодаря. Благодаря, господин Болдуин, от името на комисията. Съвсем кратък ще бъде и аз. Искам да благодаря на докладчика и на вашата комисия за този доклад. Много ви благодаря. Благодаря. Крайен срок за изменение 28 е ноември с гласуване в комисията на деня за гласуване. Големия ден, 17 декември, крайен срок за изменение, 28 е ноември, пак казвам. Благодаря ви, че не си говорихте кратко. Сега на ИДЕС 2, госпожа Корин Вортман Кол. Благодаря. Това, което ще обсъждаме е пакета на ЯДЕС. Пакетът на ЯДЕС се състои от два законодателни акта, всъщност отмяна, извинете, преразглеждане на съществуващо законодателство и съобщението на ЯДЕС, което е второ съобщение за плана за действие на ЯДЕС. Като пакет, този пакет е изключително важен Важно е да бъде подкрепен той от нас и да бъде доразвит новаторски, за да имаме устойчив, устойчиво корабоплаване по вътрешни водни пътища, което е много важно чисто логистично по за държавите членки. Аз съм холандка и за Нидерландия това също е важно. Приветствам решението на координаторите да се проведе изслушване по пакета на ЯДЕС в началото на януари. Що се отнася до процедурата сега, бих искала да направя една бележка, имайки предвид че проведох първото си заседание с докладците в Сянка. Преразглеждането на два законодателни акта е едно техническо начинание, а политическите инициативи се крият в програмата на ЯДЕС. Не е възможно обаче поради края на законодателния мандат да се подготви доклад по собствена инициатива. Организираме обаче едно изслушване и ще е важно да се дадат политически указания към Европейската комисия на базата на това изслушване за програмата за действие на ЯДЕС. Затова нашата програма е да има резолюция на комисията по транспорт, която да бъде гласувана на пленарно заседание, като по този начин чисто политически да дадем мнението си на базата на това изслушване. Иначе няма смисъл да има изслушване, ако човек след него нищо не може да направи. И имайки предвид, че приветствам работата на комисията, трябва все пак да кажа, че със съжаление в много сфери става думни, дума само за приказки, а не за реални действия. Затова е важно парламента да даде ясна политическа подкрепа на Европейската комисия, която да предприеме конкретни действия. Надявам се това да стане посредством а, резолюция и да подкрепим тези а, два законодателни акта. Що се отнася до двете предложения? Първото. Първото е свързано с преразглеждане на а, изискванията за плавателни съдове. В рамките на това законодателство а, бе създаден резервен фонд – на базата на правилото старо за ново. Става дума за средства, които са вложени от самия сектор във фонда и в законодателството се казва, че то може да бъде използвано само за подкрепа на мерки, които се предприемат на европейско ниво за предотвратяване на увеличаването на капацитета на флота е, и да се насърчат социални мерки и адаптиране на е, плавателните съдове, е, имайки предвид тяхната безопасност, стига тези мерки да бъдат единодушно подкрепени от организациите, които подкрепят транспорта по вътрешните водни пътища. Този фонд съществува от 1999 година на Сетне и макар, че и държавите членки и самия сектор се опитват да намерят начини за разходване на средствата, още не са успели да го направят. Следователно, приветствам желанието на Европейската комисия да се разшири приложното поле, за да се включат схеми за обучение на екипажите и да се даде възможност да се използват тези средства за подновяване на корабоплавателните съдове и адаптирането им към технически програми и опазване на околната среда. Там средства са необходими и ще бъде прекрасно, ако фонда може да се използва за това. Освен това, знаем, че това е сектор с много малки и средни предприятия и тези мерки ще ни струват скъпо. Би било чудесно, ако използваме не само фонда, но и ако постигнем определен лостов ефект с други фондове или средства от Европейската инвестиционна банка. И Европейската комисия трябва да работи в тази посока, за да изготви една добра програма, използвайки тези средства. Второто предложение. Ще ми дадете ли две минути? Знам, че няма време, така че ще се опитам да бъда кратка. Второто предложение е свързано с техническите изисквания за, вътрешните, за плавателните съдове по вътрешни водни пътища. А, тук Европейската комисия е подготвила законодателство и в миналото, но много работа бе свързани от комисията за Дунав и а, Централната комисия за корабоплаване по Рейн и на ООН. Има различни процедури от законодателен тип и те наистина се опитват да хармонизират тези стандарти. Има обаче различия и това води до неясноти и до правна а, несигурност. Затова Европейската комисия на базата на едно споразумение, което е постигнала а, с тази централна комисия, а, предлага да се създаде съвместна комисия, или съвместен панел, където тези експерти да работят по същите технически стандарти, като тази информация след това по един и същи начин да бъде поднесена и на Съюза, и на другата комисия, да се прилагат едни и същи стандарти навсякъде. Това ще бъде наистина голям напредък. Хубаво е, че всичко сега се основава и на сътрудничество между различните комитети и комисии, тази за Дунав, тази за, а, на Европейския съюз и вече няма противоборство. Важно е да подкрепим този подход и посредством законодателни действия. Има едно приложение по тази директива, което съдържа всички технически изисквания. Като ваш докладчик трябва да кажа, че доста ме притеснява измен... идеята за из... изменение в техническото приложение. Експертната комисия казва, че те трябва да предложат а, различни нови технически изисквания, в зависимост от напредъка на технологиите. И това трябва да стане посредством делегирани актове. А, освен това, по-настоящем има една друга директива а, за а, мобилни also... извънпътни МПС а, и това е важно и ние трябва да се погрижим и за тях. Благодаря ви. Мисля, че това беше достатъчно като встъпителни думи за два технически досиета. Благодаря. Благодаря ви. Отново призовавам всички да сме кратки. Господин Ван Дален, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за представянето. Има известно разочарование от наша страна, обаче. Ако погледнем към техническите изисквания, виждаме, че всъщност няма много новости. На фона на борбата с речните органи през последните 30 години. Човек би си помислил, че нещата ще се случват малко по-бързо. Колкото до капацитета, 35 милиона евро а, са средствата, които сектора има на разположение – Според мен трябва да има някаква възможност тези средства да се увеличат. За момента се работи на базата, че сектора трябва да се обедини около някакъв а, а, начин на финансиране. Но ако мнозинството от въпросния сектор каже, например, че иска средствата да отидат за обучение, това означава ли, че трябва да опрем до резервния фонд? Радвам се, че предстои изслушване. И ще можем да обсъдим нещата, но трябва да бъдем по-критични към това предложение. Защото има технически аспекти в бялата книга, които трябва да вземем предвид за в бъдеще. Господин Арчук от социал-демократите Кратко, ако обичате, защото имаме 4 минути на разположение и още трима души, които искат да вземат думата. Благодаря, господин председател, колеги. Ще бъда кратък. Мисля, че колегата вече спомена няколко думи по темата. Миналата седмица говорихме за техническите изисквания и хармонизирането на законодателните норми. В най-близко бъдеще предстои изслушване, където темата отново ще се дискутира. За социалистите е изключително важно да има хармонизация. За мен лично е важно тези технически изисквания и спецификации да се уточнят, да няма нищо, което да се извади или добави по политически причини. Тоест, Колкото по-задълбочена е хармонизацията, толкова по-добре. Лично аз така виждам нещата. Разбира се, надявам се, че няма да се извади нищо, никаква част от инфраструктурата и това няма да се забрави на бъдещия дебат. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, говоря от името на колегата Дезин. Смятаме, че общи технически изисквания ще подобрят а, законовата рамка. И смятаме, че а, резервния фонд е нещо изключително полезно, но трябва да уточним при какви условия се използва. Тоест трябва да споделим а, анализите, с които разполагаме, защото водните резерви имат голям потенциал и а, трябва да се погрижим за тях в контекста на механизма за свързване на Европа. Има потенциал да се направи много по околната среда, да се намалят емисиите от корабите, както и да а, говорим в контекста на альтернативните горива. Споменах вече три, две технически предложения. Подкрепям инициативата на докладчика да се подобри текста, както и да има резолюция от страна на комисията – по а, бъдещите перспективи относно вътрешните водни пътища. Господин председател, благодаря. Наистина ще бъда кратък. Заставам зад докладчика. Според мен тя много добре обобщи това, за което става дума в този доклад, както и приложеното му поле. Това е доста скромно предложение спрямо сектора, но не е незначително. Това е един опит да се опитаме да улесним а, използването на средствата, които така или иначе са налични. Опитваме се да разберем до каква степен можем да съгласуваме по-добре средствата от този фонд с средства от други места. Например, фонд за научно-развойна дейност както и средствата, които са за механизма за свързване на Европа. Искам да засегна и тази идея, която цели улесняване на процеса на вземането на решение. Наистина до сегашния механизъм изискваше единодушие, но в крайна сметка решенията трябва да се взимат с консенсус. Защото когато едно решение се вземе, трябва целият сектор да застане зад него и да допринесе с съответните пропорционални средства и организационен капацитет. Така че мисля, че а, официалният аспект на това как се взимат решенията не е толкова важен. Важното е да има възможности в сектора. Ще се радваме да ви помогнем да постигнете повече, особено по отношение на комуникацията особено с оглед на това колко са трудни времената за сектора. Надяваме се, че дискусията по време на изслушването ще бъде полезна в това отношение. Колкото до техническите аспекти, дали тези технически изисквания ще имат връзка с размера на плавателните съдове. Не, не е така. Тези а, технически спецификации а, са включени, но те не са всичко, за което става дума. Те са включени в а, други законодателни норми. Благодаря. Благодаря. Имам представяне на доклада на 17 декември. Крайният срок за изменения е 15 януари 2014 и на 20 януари ще имаме ново заседание. Благодаря, вече сме обратно по график и предстои среща на координаторите.